Ora l'ordine del giorno reca. А сега преминаваме към следващата точка в дневния ред. Доклада на господин Ланген за застрахователното посредничество. Давам думата на господин Ланген за 4 минути. Да. Я, yeah. Dank, Frau... Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, дами и господа, искам да благодаря на всички за отличното сътрудничество. Проведохме много заседания, разисквахме доста от неразрешените въпроси и успяхме постигнем удовлетворителен резултат. Бих искал да се спра на няколко въпроса. Първо, потребителите, малките застрахователни компании и е, брокери сега ще разполагат с е, много практически регламент, Освен това ще има по-голяма прозрачност, е, ще има по-добра защита на интересите на потребителите. Освен това, се изисква задължителна информация и това ще внесе още по-голяма прозрачност. Освен това, в бъдеще ще разполагаме с документи, които предоставят информация за условията, свързани с застрахователните полици, за да има по-голяма сравнимост за строкователния сектор в Европа. Трябва да извърши хармонизация. Двеста часа, т.е. една седмица годишно ще трябва да преминават през обучение. Ние обсъдихме един въпрос, който е свързан с инвестиционните продукти, Тук трябва да се отчитат и потребностите на застрахователите. Ако същите продукти се регулират на застрахователните и финансови пазари, имам предвид продукти, които не могат да бъдат сравнявани, но ние успяхме да постигнем добър резултат и в тази област. Необходимо е да се прави ясно разграничение между различните продукти, което означава, че потребителите ще трябва да разполагат с разбираема и прозрачна информация свързани с плащането на комисионни, с оповестяването на данни. Тук правата на потребителите са завишени. Трябва да има също информация за инвестиционните разходи за определени а, застрахователни продукти. Освен това, обвързаните а, продукти. Тук сме въвели общи а, правила съгласно МИФИТ. Считам, че се спрях на основните постижения благодарение на усилията на докладчиците в Сянка. Благодаря на всички. Ще бъдат направени някои предложения за изменения, ще има разделно гласуване, но се надявам в крайна сметка този доклад да получи подкрепа. Благодаря. Сега давам думата на комисаря Бърния. Благодаря, госпожа председател. Добър вечер на всички. Днес говорим за преразглеждането на директивата за застрахователното посредничество. Докладчикът вече каза, че е много важно хората да имат много добре информиран избор защото така могат да бъдат намалени разходите за семейния бюджет, както и за бюджета на множество от малки и средни предприятия. И за това е много важно а, да има информираност и действително да бъдат коректно покрити съответните включени рискове. Именно за това настояваме за преразгледаната директива, която да даде възможност за по-голяма прозрачност. Това е много важна стъпка в правилната посока. Знаете, че застрахователното посредничество често е предмет на дейност на много малки предприятия и като се вземат предвид особеностите на пазара, комисията предпочете подход на минимално хармонизиране. Казвам го, защото по някой път се обвинява Европа, че настоява за прекомерно хармонизиране. Е, ето, виждате един отличен пример за това, че там, където не е нужно хармонизиране, то, на това не се настоява. А, правим всичко възможно, за да може работата на застрахователното на застрахователните посредници да отговаря на националните особености. Благодаря на парламента, на докладчика господин Ланген за просветената му работа и за компетентния му подход. Благодаря и на докладчите в сянка Антолин Санчес Преседо, Оли Шмидт, Свен Киголд, Ашли Фокс и Йорген Клуте. Много добре знаем, че съветът не успява да спазва темпото на парламента, но скоро ще е, поднови работата си по темата и се надяваме скоро да има и договореност. Това е по това предложение на комисията. Е, при всички положения ние се грижим за едно и също. Е, първо защитата на потребителите. Това, което ви искате е да има информация за продуктите, които не са свързани с застраховка живот. Също времено искате и да има гаранция за лоялна конкуренция между всички посредници. Подчертавате приложе, приложното поле, а, което да обхване всички посредници и включвате и сайтове, на които да могат да се сравняват различните застраховки. В бъдещите преговори трябва да направим всичко възможно да има и е, добра координация с други законодателни проекти, особено е, на директивата за пазара на финансови инструменти, за регламента КИДИП, е, който в момента се обсъжда в тристранния диалог, както и за различните средства за правна защита на потребителите. Ще ще е, държим е, под внимание всички тези законодателни текстове, за да има добре координирано крайно предложение. И така, надяваме се, че застрахователната, застрахователният отрасъл ще продължи да бъде една стабилна опора на промишлеността и гражданите в Европа. Имаме общи амбиции и благодарение на вас успяхме да напреднем. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Господин Стайлер има думата от, вътреш... от Комисията за вътрешен пазар. Две минути. Госпожа Стайлер, извинете. Благодаря. Обръщам се към колегите и към комисар Бърния. Аз съм представител на комисията ИМКО. Целта на преработката на тази директива е да се възстанови доверието на потребителите в застрахователния пазар на Съюза, а то е много раздробен. Е, и има различни изисквания, най-вече по отношение на предоставянето на информация. Това означава, че потребителите често не разбират какви са рисковете, чертите, разходите, свързани с определен продукт. Ето защо тук трябва да има подобряване. Не съм убедена обаче, че преработеният текст отразява тези стремежи по отношение на потребителите и ето защо ми се иска да има промени тук. Освен това съм изключително разочарована, защото тук се смята, че трябва да има промяна на правилата за альтернативното разрешаване на спорове, а те бяха приети съвсем неотдавна. Има страни, които вече са отишли много напред. В Великобритания, например, омбудсмана може да налага задължителни решения по отношение на защита на потребителите. Така че този текст ще отслаби нормативната рамка за нашата страна. Тук е, има сериозни притеснения. Европа трябва да се стреми към най-високи стандарти на защита на потребителите и съответно това предложение не трябва да се приема. Важно е да се спомене, че поради альтернативното разрешаване на спорове и проблемите, които се създават в тази връзка, аз не можах да подкрепя този доклад. Благодаря. Грация, е, кредо. Благодаря. Благодаря. Мисля, че господин Лене отсъства, така че давам думата на представителите на политическите групи от името на ЕНП, госпожа Гал Пелц, за две минути. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми най-напред е, да поздравя колегата Вернен Ланген за балансирания му доклад и за това, че всички заинтересовани страни бяха обхванати от предложението. В отличие от предходния оратор, аз считам, че ще се гарантира максимална сигурност за потребителите. Ще бъдат отчетени техните интереси, като се обръща внимание същевременно на риска, споделянето на риска, както и предоставянето на информация и то своевременно на потребителите, преди те да подпишат застрахователната полица. Ако има някакви спорове, конфликт на интерес, държавите членки могат да изискат застрахователните посредници, посредници да публикуват своите условия, както и друга релевантна информация. Подобна информация преди кризата, ако съществуваше, щеше да не допусне подвеждане на потребителите от страна на застрахователните посредници, предлагайки им продукти без нужната информация. Важно е да имаме онлайн регистрация, за да може да се следят за страхователните посредници. Системата трябва да бъде по-прозрачна, трябва да се намали бюрокрацията. Аз считам, че докладът е изключително балансиран и трябва да го подкрепим на всяка цена. И а, това бих отправила като препоръка към колегите при гласуването. Благодаря. От групата на социалистите господин Санчес Преседо за две минути. Благодаря. Господин комисар Бърние, първо поздравление за господин Ланген и останалите докладчици в Сянка, с които работихме сериозно за намирането на компромис. Милиони 200 хиляди души работят в областта на застраховането. Преразглеждането на директивата ще ни даде възможност да се е, изпълнят някои важни международни ангажименти и да се гарантира лоялна конкуренция. Включително и прилагане на правила de minimis. Това не е проста мярка, трябва да се прилагат професионални стандарти, има потребност от регистър, за да може всичко да бъде а, регистрирано по надлежен начин. Фирмите често са длъжни да се застраховат и трябва да имат възможност да подбират правилната застраховка. Необходимо е да има точна информация и стандартите по директивата за пазара на финансови инструменти трябва да се спазват. Там, където има конфликт на интереси трябва да се предоставя информация във връзка с изискванията по европейските директиви. Там, където има пакетни продукти, трябва да се спазва правото на потребителите на свободен избор и трябва да има прозрачност за цените. Това ще гласуваме утре и се надявам, че ще има подкрепа от мнозинството в парламента. Благодаря, господин Шмидт. Благодаря, госпожо председател. Тук имаме един политически чувствителен въпрос, а именно дали трябва да има забрана за забрана за, за някои продукти. Такава забрана съществува съществува в скандинавските страни. Тук има риск обаче, а именно, че може да се налее вода в мелницата на големите играчи на пазара и на банките. Държавите членки трябва да дават повече информация за таксите и не само. Това е изключително важно, ако искаме да има по- е, ясни и стрикни правила относно застрахователното посредничество. Е, господин комисар, е, госпожо председател, нека да продължа на език, който разбирате. Две от измененията на господин Ланген са свързани с приравняване към директивата за пазарите на финансови инструменти. Затова искам да попитам какво означава това на практика, защото Колегата Гиголд ще ви каже, че изменения 4 и 5 няма да имат никакво въздействие върху бъдните преговори за приравняване по отношение на директивата МИФИД. Аз обаче е, чувам обратните твърдения. Ако включим тези изменения на господин Гиго от 8, 9, 10 и 11, то правната процедура ще стане по сложна. Не е ли достатъчно, уважаеми господин комисар, уважаеми господин Ланген, да включим само изменения 4 и 5, за да приравним директивата с директивата МИФИД? Това е изключително важно, за да знам и аз какво да кажа на моята група за гласуването утре. Благодаря. Благодаря. От името на зелените, господин Гиго, за една минута. Ja, sehr verehrte Kollegen, благодаря. Застрахователният е, сектор през последните години се оказа една от най-голямата лобистка група и от години имаме проблеми с тях. Гарантира се по-добра защита на потребителите по директивата МИФИД. С предложението на комисията сега а, допълнително се подобрява положението. Намират се компромиси, които разводняват в известен смисъл предложението на комисията. Бяха внесени доста изменения, някои от тях подобряват защитата на потребителите, други не. Някои се отдалечават от приравняването с Мифит, други не. Но искам да помоля колегите да имат предвид лоялната конференция между фондовете и продуктите, предлагани от застрахователите и банките, трябва да бъде нашата цел при гласуването утре. Така че, моля ви да имате предвид постигнатото съгласие по време на тристранните срещи. Благодаря. Ако няма желащи да се изкажат по процедурата на спонтанните изказвания, искам да дам думата на комисаря Барния да отговори на поставените въпроси. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък, тъй като повечето от изказванията бяха в една и съща насока. Първо, по отношение на защитата на правата на потребителите, да, това е тема, върху която ще се спрем отново и по време на тристранните преговори, за да може да се гарантира достатъчно добра координирано с останалите правни текстове, без, разбира се, да се пропускат специфичните особености на застрахователния сектор. Разбира се, има много теми, които познаваме в много подробности, заедно с господин Шмидт, господин Санчес Преседо, господин Лаген. Става дума за текстовете за прозрачност, за надзор, защита на потребителите, за капитализиране на банките и прочее. И има много кризи, госпожо Галпелс, които бяха, са били избегнати. А, същевременно а, трябва да се направи още, за да се а, избегнат някои практики, които вредят на потребителите. Така, най-важното тук е възможно най-добре да бъдат информирани потребителите и да се намери достатъчно добро равновесие между свободата на предлагането и защитата на свободата на потребителите. Господин Шмидт повдигна важен въпрос, който продължава да е, се обсъжда, именно връзката с е, директивата за пазара на финансови инструменти. Е, темата ще бъде повдигната в трилога. Става дума за точка 25 и е, въпросът ще продължи да се обсъди. Господин Шмидт, извинявам се, но няма как да навляза в по-големи подробности по темата днес. Ще продължим да преговаряме и след това се надявам, че ще мога да ви отговоря по-конкретно. Благодаря за разбирането. Благодаря. А сега давам думата на докладчика. Заповядайте, господин Ланген. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички колеги за това, че направиха справедлива оценка на дейността на комисаря и на компромиса. Искам да благодаря по-конкретно на всички докладчици в сянка, на господата Санчес Преседо, Оле Шмидт, Гигол, Ташли Фокс, Юрген Клуте, на госпожа Стайлер. Мисля, че имаме различни отправни точки, но дебата беше ползотворен. На следващо място. Господин комисар, не взехте решение много бързо. Документа ви е с дата 3 юли 2012 година. От тогава са минали 18 месеца. Съвета все още като че ли спи. Така че аз искам да попитам кога трябва да приключим работа. Аз лично не знам отговора на този въпрос. Да се надяваме, че ще е в рамките на този мандат на парламента, но може да отидем и в другия мандат на следващия парламент. Госпожа Стайлер казва, че трябва да има ускоряване на процедурите, засилване на, на, на текста по отношение на альтернативното разрешаване на спорове. Е, избора е, за това към кой е, орган да се обръщат хората е оставен на държавите членки, така че тук няма според мен кой знае какъв проблем. Благодаря ви за подкрепата така или иначе. Господин Санчес Преседо говори за практиките на обвързване. Той е внесъл предложения, свързани с директивата за ипотеките, а Ули Шмидт не е съгласен с една такава теза. Тук трябва да кажа, че трябва да се работи за постигане на споразумение. Господин Шмидт говори за забрана за комисионните, за някои специални е, комисионни, обвързани комисионни. Мисля, че забраната никога не е добро решение. По отношение на изменения 4 и 5 и приравняването към директивата за пазарите на финансови инструменти, е, трябва да кажа, че в текста вече има много сериозни предложения в тази връзка и те са малко по-добри от това, което имахме преди време по отношение на директивата със съкрещение МИФИД. Би следвало да продължим разговорите по темата и да работим за постигане на общата цел. Не трябва обаче да даваме възможност тук да се промъкват някои нежелания разпоредби през задната врата, разпоредби, които не са добри за застрахователния сектор. Искам да благодаря на господин Гигол за това, че най-накрая подкрепи компромиса. Естествено, той е внесъл изменения от името на зелените. Тук отново става въпрос за забраната на някои комисионни. Аз не приемам една такава идея. Има въвеждане на нов член 26а. Според него ЕОЗ, ППО ще може да забранява пускането на някои продукти на пазара. Според мен това е неправилно националните органи трябва да определят кое може да се пуска на пазара и кое не, така че мисля, че трябва да отхвърлим този текст. Исках да кажа няколко думи и за дерогациите и изключенията. В нашата група те ще бъдат обсъдени допълнително. Утре сутринта ще видим как ще гласува нашата група. Тя е доста голяма, много по-голяма от тази на зелените и колегите искат да разберат малко повече какво точно се крие тук не можем просто да даваме съгласието си и така. Това е разликата между големите и малките политически групи. И в заключение нека отново да благодаря на колегите. Благодаря. Дебата приключи. Гласуването ще е утре в 11 часа и 30 минути. Продължаваме нататък по дневния ред. Наред е доклада на госпожа Гростет. Той се нарича Трета многогодишна програма за действие на ЕСА в областта на здравето за периода 2014